края на филма Касаблан, която Хамфри Богът каза на полицейски комисар. Това може да бъде начало на една прекрасна дружба. Благодаря ви, господин Ланге. Един много хубав завършък на нашия интересен дебат. Дебатът е приключен. Гласуването ще бъде утре в 11.30. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Une question orale, pardon, sur garantir la provision устни въпроси по гарантиране на снабдяването на Европа с редкоземни елементи. Давам думата на господин Цукала за две минути. Той е автор на въпроса. Благодаря ви. Е Колеги, господин комисар, Редкоземлените елементи са от ключово значение за редица области, а също и за зелените технологии. Европейската промишленост зависи почти изцяло от вноса от Китай, защото той държи 97 на 100 от световното производство и 36 на 100 от известните економически резерви на тези редкоземлени елементи. Високо е нивото на производството на сплави с подобни елементи. Те са много важни за развитието на технологиите. Наричаме ги редкоземлени елементи. Но важното е, че са необходими от 10 до 15 години за развитието на съответния производствен цикъл – и така на лице е проблем, пред който ще изправим съвсем скоро. С оглед факта, че Китай планира да ограничи износа на подобни елементи в момент, в който търсенето в световен мащаб се увеличава. Китай намали износа през първата полугодие на 2011 с около 35 на 100. Процент, който в бъдеще ще претърпи увеличение най-вероятно. Положението, което се очертава за едните 6 месеца, ще има дългосрочни последици. Четиридесет хиляди тона ще е недостига на такива редкоземлени елементи за периода 2014 година. И така, какви мерки предлага комисията, за да гарантираме сигурност на доставките на подобни елементи? Какви усилия се полагат по линия на Китай и другите международни партньори? Вторият автор госпожа Ек. Чудя се понякога дали Европа може да отговори на всички предизвикателства пред вледеняващия страх, който а, Китай внедрява. Укоръжава се свободната търговия, енергийно ефективно и ресурсно ефективно развитие, а времено е необходимо да се складират елементи, за които ще плащат гражданите на Европа. Европа трябва да бъде в състояние да намери своите альтернативни източници, но частните компании всъщност взимат това решение, не политиката политиците да трупат резерви. А, какво трябва да направим? Очевидно, стратегия за суровините, която да включва всички аспекти, включително и редкоземните елементи. Иновации, рециклиране, инфраструктура, която да даде възможност за развитие на подобна промишленост по места. И по този начин може наистина да се а, е, насърчи Европа да рециклира и да намали и отпадъците. Е, по отношение на близостта до ресурса, е, металите, в Северна Европа, например, може да отговори много успешно на нуждите на Европа от този вид елементи. Необходимо е да се намерят и альтернативни решения и суровини, които европейските компании в крайна сметка намират, че са твърде скъпи. Трябва да се гарантира, че развиващите се и развитите страни в крайна сметка ще имат полза от тези материали и доставката им, освен това, трябва да се използва и помощта за търговия, този механизъм. Елиминирането на търговските бариери с трети страни е също е решение, не непременно натрупване е, на тези резерви в къщи. Необходимо е да имаме предложения от комисията, когато става въпрос за суровини и редкоземни елементи. И все още ги чакаме тези предложения. Благодаря, госпожо Ек. И сега третия автор, господин Шимански, за две минути. Пани комисажо, пани и панове, достъп до метали жадких зdecydowanie Дами и господа, господин комисар, това е въпрос, който е промишлеността и конкурентоспособността. Ако нямаме достъп до тези елементи, това ще се отрази сериозно на економиката. Не можем да пренебрегнем нито един от тях. Трябва да се възползваме от нашите собствени ресурси, които сме пренебрегвали в миналото. Трябва да използваме механизма на търговската политика, да се опитаме да избегнем нарушенията на принципите на лоялната търговия. Трябва да действаме внимателно, да търсим идеи за рециклирането на този тип елементи. Всичко трябва да поставим в контекста на съобщението на комисията за политиката за суровините. Комисията извърши ли оценка на протекционизма на Китай и неговото влияние върху суровините? И на второ място, ролята на рециклирането. То трябва да се впише с нашите търговски цели. Комисията взела ли е предвид какви ще са разходите от увеличаването на ролите на рециклирането в европейската политика? Комисарят има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Както знаете, в началото на февруари комисията прие обновена стратегия за суровините. Тази стратегия почива на три стълба. Първо, снабдяване с суровини от страни извън Европейския съюз, чрез споразумение с Африканския съюз, например, ние включихме в нашите срещи с Руската федерация въпроса за снабдяване с суровини. През юни, както вече споменах, ще посетя Бразилия, Аргентина, и извинете, и Чили, за да интензифицираме сътрудничеството ни с тези страни от Латинска Америка. И също така ще водя преговори с Китай. Втория стълб е засилването на устойчивото снабдяване с средкоземни елементи в рамките на Европейския съюз. За тази цел обновихме разпоредбите за Натура 2000 заедно с комисар Поточник. Ние не искаме Натура 2000 да противоречи на снабдяването на Европейския съюз с суровини. И третото е ефективното използване на ресурси. Както вече казах, използван, извинете, в контекста на нашата политика за иновации планираме нови партньорства в редица сектори. Един от тях е секторът за суровини. Едно от тези партньорства ще бъде посветено точно на рециклирането и заместването на редкоземните елементи. Новото съобщение подчертава цялата тема на снабдяването с определени редкоземни елементи. Разбира се, ние много съжаляваме, че Китай рязко намали своя износ на редкоземни елементи трябва да намерим подходящи многостранни инструменти, включително обръщането към СТО, както и да подобрим двустранните ни отношения с Китай. В рамките на СТО започнахме процедура за уреждане на спора с Китай, които се отнасят до девете основни редкоземни елемента – в момента органът за разрешаване на спорове на СТО е в направил етап на разглеждането на спора. Що се отнася до двустранните ни отношения с Китай, комисията разглежда този въпрос с китайската администрация както на политически, така и на техническо ниво. Ние сме включили и отделна работна група, целта на която е да улеснява диалога между Европейския съюз и Китай по редкоземните елементи. Ние смятаме да водим активна политика в сферата на суровините, особено тези, които са от важно значение. Например, започнахме двустранен диалог в контекста на общата стратегия за Африка – и там има специална глава, посветена на суровините. Що се отнася до нашите отношения с Русия и Латинска Америка, вече говорих за тях. Комисията има проект, който ще тече от 2010 до 2013 година в рамките на седма рамкова програма потребността от тези редкоземни елементи е огромна. За това ние насърчаваме рециклирането чрез дейности, които ще засилят ефективността и ще укрепят европейското законодателство в сферата на управлението на отпадъците. Ще въведем иновационни технологии при рециклирането. Седмата рамкова програма ще финансира проект, който се нарича Заместване на редкоземните елементи. В този контекст комисията обмисля възможността да започне партньорство за иновации в сферата на суровините. Надявам се, че през следващите няколко месеца ще мога да предложа на вашето внимание едно всеобхватно предложение. Ние си сътрудничаме и с САЩ и обмисляме да включим компонента редкоземни елементи и в нашите преговори с Япония. Разбира се, е необходимо да формулираме приоритетните действия. Ние сме убедени, че сигурността на снабдяването с, с суровини е основна задача на предприятията. Обаче ние разглеждаме въпроса за провеждана политика за създаване на резерви и натрупване на редкоземни елементи. Очаква предложения и бележки от Европейския парламент, за да гарантираме един активен подход на комисията по въпрос, който е от решаващо значение за конкурентоспособността на европейската економика. Благодаря ви. Сега първо господин Рубик за две минути от името на НП. Благодаря, господин, председател, госпожо председател, комисарио. Наистина, тези елементи са основата за бъдеща промишленост в бъдеще и е необходимо да се разгледат не само двустранните споразумения с Китай, но и с други страни в цял свят. Но освен това, трябва да е, имаме предвид дългосрочните договори, които могат да доведат до възвръщаемост. Нужно е да има нов добив на различни места в света и дългосрочни договори, които да гарантират именно факта, че те могат да се конкурират с съществуващите вече договори. Освен това, можем да се обърнем към СТО и преговорите от Доха, да видим какво ще случва с Сингапур, например там вече е създаден добър пакет предложения. Мисля, че трябва да продължим да развиваме нещата и в тази посока, може би паралелно на преговорите от Доха. Трябва да се е, разгледат е, и въпроси свързани с антидъмпинга, цените в Китай, но мисля, че това вече е в ход. Не говорим само за редкоземните елементи, говорим и за магнезите, който е много важна суровина за редица продукти и за стомана, цимент, стъкло. Така че трябва да видим какви заместители могат да бъдат използвани и вероятно да се разработи програма за научна работа, именно как да бъдат открити тези заместители. По отношение на казаното от комисар Хедегад за въглеродния отпечатък, някои продукти имат по-голям такъв отпечатък. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Овскок. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар. Този дебат показва значението на дългосрочния характер на стратегията за суровини. Редкоземните елементи са редки на пазара, но не и в земните недра. И има причини за това. Това е така, защото те не винаги представляват економически интерес. Добивът им не винаги е от економически интерес, а много често добивът им води и до екологични проблеми. Какво можем да направим? Можем да извършим научно-развойна дейност, да инвестираме в ефективно използване на ресурсите. И разбира се, рециклиране, рециклиране, рециклиране. Ние говорим непрекъснато за рециклирането този следобед. Необходимо е да има система за събиране на използвани продукти с цел рециклиране. Трябва да се откажем от колониалните ни рефлекси, когато работим с страни в други части на света. Все още не успяваме да го направим това. Благодаря ви сега, господин Риналди, за минути и половина. Господин комисар, колеги, вече получихме представа за случващото се, но бих искал да получа по-подробна информация. Първо, относно СТО. Какво точно правим в тази организация? По линия на инициативите, които вече бяха предприяти през 2009 година. Доколкото знам, те касаят боксита и магнезия. Образувано ли е производство в СТО за редкоземните елементи? Това възможно ли е? Сами ли действаме? Може да действаме заедно с Япония и САЩ, което би било желателно. На второ място, казахте, че трябва да увеличим предлагането от други находище. Тук Гренландия може ли да изиграе роля? Какво точно имате предвид? На трето място рециклирането. Ще изготвим ли европейска уредба по въпроса какво мислите? На четвърто място научно-развойната дейност. В осмата рамкова програма има специални разпоредби а що се отнася до системата за натрупване на запаси, имаме общи европейски правила за натрупването на запаси. Ще имаме ли такива общи европейски правила? И на последно място, економически и търговски диалог на високо равнище с Китай, преговорите за новото споразумение за партньорство с Китай. Действаме на двустранни начала по този въпрос? Господин Бутикофър. Зависимостта в кратко и средносрочен план на вноса от Китай наистина е проблем. Това е стратегически проблем за Европа. Дали Европа трябва да продължава да бъде зависима? Или всъщност ние не им ли правим услуга, като им падаме в капана, грубо казано? И как можем да се откачим от тази зависимост? не мисля, че трябва да правим грешката да създаваме антагонизъм на евро-китайските взаимоотношения по този въпрос. Нека да разгледаме как стоят нещата в Азия, в е, Япония. Япония още по-силно беше засегната по отношение достъпа до редкоземните елементи, по-зле отколкото Европа, но те реагираха много бързо и а, е, успяха да отделят 1 милиард е, долара а, е, за да съсредоточат усилията си по отношение на научно-развойна дейност и рециклиране. Какво правим ние в седмата рамкова програма в този аспект? Трябва да разработим нашите собствени резерви. Добре, но основното в нашата политика трябва да е иновация – ефективност по отношение на суровините. Трябва да имаме конкретни планове за рециклиране на редките елементи. Това не е много ясно казано в съобщението на комисията. Трябва да започнем да го правим сега, а не утре, защото това са потребностите ни днес. Разбира се, заместителите също е са важен аспект. Дори и Китай работят по тази тема, инвестират в откриването на заместители на редкоземните елементи. Защото те знаят, че процесът за доставането на тези елементи не е безкраен, защото непрекъснато се черпят. Така че, трябва да използваме възможността сега която имаме, а не после да плачем. Благодаря, господин Ботикофер, господин Зиобро. Пани przewodnicząca, materiały зем жадких mają. Госпожо председател, редкоземните елементи са много важни за технологичните решения. За това те са важна част от иновациите в Европейския съюз използването на редкоземните елементи, за съжаление, води до увеличаване на цената им. Говорим за 124 000 тона, но се очаква увеличението да достигне 50% от тази стоеност. Китай има практически монопол върху редкоземните елементи и Китай също така обяви, че ще намали с 50% своя износ на редкоземни елементи. Освен това, голям брой фирми, които работят в този сектор, са базирани в Китай. И накрая Китай наложи блокада върху тези фирми, така че монополът е огромен проблем. Трябва да направим всичко възможно, за да сложим край на този монопол. Господин Шолц за една минута. Госпожо председател, господин комисар, Парламентът приветства факта, че държавните и предстоятни ръководители на Европейския съюз на среща на върха в Мадрид признаха суверенното право на държавите членки да осигурят собствените си доставки и да използват своите собствени находища както искат. Резултатите от на върха са все още актуални. Добива на редкоземни елементи в Китай и в САЩ доведе до сериозни щети за околната среда, което не, което не може да продължава. Китай и други производители се нуждаят от ноу-хау, трансфер на знание, за да могат да извършват такъв добит на тези елементи, който да е устойчив и не вреди на здравето на миньорите. Китай обработва тези редкоземни елементи, разработва методи за тяхното обработване. Тя не просто иска да изнася суровини. Ние се нуждаем от модерна политика, която да набляга на партньорството. Трябва да насърчаваме технологиите за рециклиране. Това ще въжи с още по-голяма сила за бъдеще. Тези редкоземни елементи ще бъдат още по-редки. Господин Каспари за две минути. Госпожо председател, господин комисар, днес отново направихте изявление относно това какво комисията възнамерява да предприеме по отношение на редкоземните елементи. Но 2007 година също имаше съобщение за стратегията на комисията по редкоземните елементи. И онова, което чуваме през последните седмици е много сходно с онова, което по-рано сме чували – Всъщност, струва ми се, че много малко се е променило междувременно. Много малко говорим за нашите интереси. Мисля, че другите страни в света са много по-активни, когато отстояват интересите си. Е, това може би колониалния рефлекс. И аз виждам това, но това не са държави от Европейския съюз. Ако разгледаме, например, как стоят нещата в Китай, е, те са монополна позиция, което значи, че останалите страни е, са в е, неконкурентна позиция. Кой обаче ще отговаря за това? Вашата е, генерална дирекция ли ще отговаря? Или Дехухте, или търговията? Кой ще отговаря? за предприемането на конкретни стъпки и кога можем да видим какви точно мерки ще задейства Европейския съюз. Всички знаем, че китайците са активни, работят с ограничения в износа, създават изключителни проблеми за нашата промишленост. И се чудя дали комисията всъщност има списък с всичките продукти, които са застрашени именно поради тези ограничения. А пък това води до предимство за китайците. Дали ще се предприеме нещо? Именно с всичко това. Благодаря. Госпожа Тикал. мистер Госпожо председател, господин комисар. Редкоземните елементи са много важни за различни отрасли, технологии, хибридни коли и много други технологични приложения. Затова те са много важни. Те са важни и за производството на енергия от възобновяеми източници, но пазарът нито е отворен, нито е прозрачен. Затова е много важно да помним, че 96% от редкоземните елементи идват от Китай. ще нараства потребността от редкоземни елементи с растежа на нашата економика. Рециклирането е една възможност, но ние трябва също така да гарантираме ефективно рециклиране на тези елементи или да им намерим заместители. Искам да се обърна към комисията с призив да актуализира своите действия Господин Георгенс. Това още веднъж показва, че разполагаме с ограничени ресурси и някои ценни елементи съвсем не са достатъчни. Говорихме за уязвимостта на страните вносителки спрямо страните, които държат монопола. Нашата реакция трябва да е двояка. Трябва да направим всичко, за да не се превръщаме в заложници да защитаваме своята позиция пред Г20, СТО, а също и по линия на Лисабонската стратегия, за да намалим зависимостта си от трети държави. Трябва да говорим също така и за ефективното рециклиране на материали, научно-развойна дейност за разработването на заместители, партньорство с развиващите се страни. В това отношение Европейският съюз трябва да даде своя принос, за да помогне на тези държави, като предоставя редкоземни елементи. Следващия оратор. Благодаря. Господин Таяни, Европейския съюз трябва да има гаранции за доставките си от редкоземни елементи. Тук има все по-голяма конкуренция, а Китай контролира 95% от световната продукция и сега намалява своите експортни квоти. Това означава, че проблема трябва да бъде в приоритетите на срещата на Г20. Това е също много важно за цялата економика на Европейския съюз. Трябва да търсим сътрудничество с страни, които имат такива резерви, такива депозити и залежи. Необходимо е да търсим и заместители изследователи. Научно-развойната дейност е много важна, ако ще се справим с технологичните предизвикателства на бъдещето. Трябва да намерим нови начини за добиване, трябва да намерим е, заместители, така че да намалим своята зависимост. И много важно е рециклирането. Използваните материали могат да бъдат източник за Европейския съюз. Много се радваме, господин комисар, че вие заявихте своите ангажименти и различните кръгове от прегови, в които участвате. Надявам се, че ще ни информирате какво справите в комисията. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изисквания. Господин Кели. Е, Аз съм много загрижен за някои от аспектите, за които чух парламента през последните няколко седмици. Сега слушаме за дефицита на редкоземните елементи. Преди няколко седмици говорихме за това, че се закриват захарни фабрики и сме е, изправени пред дефицит на захар. Има дефицит на много други продукти. И смятам, че Европа задължително трябва да насърчи своята промишленост. Приветства ангажимента на комисара да разгледа иновациите, за да могат да бъдат намерени заместители. Също така рециклирането е много важно. Но най-вече смятам новите технологии. Преди няколко седмици имаше един семинар в Брюксел за новите технологии и за добив на редкоземни елементи от морското дъно. Трябва да сме независими, що се отнася до снабдяването. Разбира се, много е хубаво, ако господин комисарът отиде в Бразилия и в Китай, но ако дипломацията провали, се провали, какво ще правим тогава? Трябва да сме независими. Благодаря ви, господин Кели. Господин Балцутис, за една минута. Германс комисаря, жалево... Господин комисар, Суровините са пряко свързани с економическия напредък на Съюза. Приветствам стратегията на комисията в тази област. Не трябва да мислим за осигуряването на достъп до суровини в бъдещето. Трябва да разработим такава економика на Съюза, която да е насочена към по-ефективно използване на суровините. Рециклирането според мен е ключов елемент в това отношение. Трябва да предвидим и адекватен финансов ресурс за инвестиции, който ще ни позволи да ограничим зависимостта си от вноса на редкоземни елементи. Така ще гарантираме по-добра позиция спрямо конкурентите, ще можем да изпълним и целите на стратегията Европа 2020. Esta discussão sobre as dificuldades de acesso a matérias primas como as тази дискусия за трудността за достъпа до редкоземни елементи е наистина много тясно свързана с световната економика като цяло и кризата, системната криза, в която попаднахме. Тя почна като финансова, сега е много по-широка, тя е глобална криза – и се корени в това сблъскване между економическия ръст, разбиран от капиталистите, и нуждите на планетата Земя. И това показва нашата невъзможност да разберем, че природата има своите ограничения. И това доведе до наистина кризата в капитализма. И мечтата за печалба и трупане на стоки всъщност доведеха до една подобна криза. Непрекъснато има увеличаване конкуренцията за ресурсите, конфликта се задълбочава, има най-различни войни на борсите, в търговията и това всъщност определя и бъдещето. Говорим за това, говорим за редките елемени. Благодаря, госпожа Херцог. Uh, сега ще говоря на английски. Когато беше родена баба ми, тя беше една от двата милиарда живещи на Земята. Когато аз родих, бях една от пете милиарди. Когато моята внучка ще се роди, тя ще бъде една от 9 милиарда. Така че необходимо е технологиите да отчитат по ефективното използване на ресурсите, включително и редкоземните елементи. Преди из много десетилетия Мария Складовска Кюри получи Нобелова награда за изследване на радио и полония. Ние имаме нужда от повече Марии Складовски и Кюри. Искам да ви призова да осигурите това, че точните науки са място за младите таланти в Европа. Благодаря ви, госпожо Херцо, госпожа Меркес. Госпожо председател, господин комисар, Колеги, можем да внасяме суровини от трети държави, но можем и сами да ги произвеждаме или да ги използваме економично и да насърчаваме търсенето на заместители. Колегите са прави, когато казват, че трябва да запазваме суровините, които имаме в Европа. Трябва да трупаме резерви от суровини, да създаваме нови методи за работа, при които се запазват редкоземните елементи. Трябва да насречаваме рециклирането и по-добрата ефективност на използването на тези елементи. Но по-важното е, че не трябва да забравяме тези елементи да се използват възможно най-оптимално. Колкото по-редки са тези метали, толкова по-важно е да помислим в кои сектори има най-голяма нужда от тях. Например, ние не трябва да влагаме такива елементи в безплатните е, играчки, които дават от Макдоналдс. Трябва да, инвестираме тези елементи в вятърните турбини. Следващия оратор. Gracze rynkowi ze względów konkurencyjnych nastawieni są na inwestycje o szybkim zwrocie. Są to więc inwestycje w zakład. Участниците на пазара искат инвестиции и искат бързи печалби. Това означава, че компаниите, които произвеждат потребителски стоки, всъщност са основните инвеститори и се превръща често в монополи, които диктуват правилата. Сега сме пред опасност, че може би няма да можем да си развиваме промишлеността, защото нямат редко е, земни елементи. Например, е, за производството на въздушни турбини е, няма да имаме този ресурс. Необходимо е да има сигурност за доставките за Европа. Говорим за сигурност на енергийните доставки, но са ни нужни подобни, подобна извинете, сигурност е нужна за редкоземните елементи, както и за други ресурси селениум, литий, както и много други елементи. Благодаря ви. Госп... Им Господа Гюре, благодаря. И сега, господин комисар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Всички сме изморени. И аз съм изморен. Бих искал да благодаря на Европейския парламент, защото аз мисля, че вие засилвате позицията на комисията чрез провеждането на този дебат. И втората комисия на Барозо работи много усърдно да реши този важен проблем сред поземните елементи. Както правилно каза господин Шолц, след срещата на върха в Мадрид, комисията работи по много решителен начин върху този въпрос. Ние не просто излизаме с декларации или публикуваме съобщения, ние работим. Например, изготвихме списък на 14 редкоземни елемента, върху които трябва да работим. Смятам, че този списък трябва да бъде разширен. Разширен и разбира се, сключихме първото споразумение с Африканския съюз, което изискваше няколко месеца от работа. Финализирахме споразумението и благодарение на него Африка ще участва пряко в съвместни действия с Европейския съюз, с комисията. Това означава, че ще анализираме не само потребностите на Европейския съюз, но и реалните възможности за добивна дейност в Африка. Извършване на геоложки проучвателни дейности, създаване на инфраструктура за трансафрикански мрежи, които ще свързват мините и преработващите предприятия и ще позволят да се засили минодобивната промишленост. Имаме също така споразумение с Руската федерация и този въпрос е включен в нашите преговори, в нашето споразумение. Що се отнася до суровините, ние имаме конкретни резултати. Има документ на комисията за суровините и това не е декларация, това е текст одобрен от комисията, в който ние формулирахме ясна и точна стратегия, основана върху три стълба, за което вече говоря. Ние продължаваме да работим. Решението да създадем иновационно партньорство, свързано с конкретни действия, включващи частния сектор, парламент и други институции, с цел да се насърчават инвестиции иновациите, извинете, за да можем да проведем активни действия за насърчаване и засилване на рециклирането и други дейности. Колегията на комисарите одобри този документ и той е част от стратегията на комисията в сферата на иновациите. Що се отнася до СТО? Очевидно, ние ще продължим да работим по разрешаването на споровете чрез дипломатически средства. И пътуването ми до Латинска Америка не е просто политическа декларация, това е един реален проект. Ние ще обсъждаме важни въпроси, ще трябва много внимателно да ги подготвим. Тези дипломатически усилия трябва да доведат до реални резултати. Разбира се, ще се отчета пред парламента какво съм постигнал. Трябва да отчетем реалността в Европейския съюз. Има региони в Европейския съюз, в които може да се очаква, че могат да бъдат намерени такива редкоземни елементи в Северна Европа. Също така вече говорихме и за Гренландия. Ние сме готови да подкрепим всички инициативи, които ще са свързани с проучвания, както и с експерименти и изпитвания. Следващата седмица в Брюксел ще се води политически дебат, но и технически дебат за възможностите за добив на редкоземни елементи в Баренцово море. Това ще бъде част от дебата. В дебата ще участват шведски министри и експерти, за да можем да разберем дали това е един економически оправдан и екологично оправдан проект. Що се отнася до процедурата в СТО, аз имам ресор промишленост, но нямам компетентно сферата на търговията. Комисар Де да се занимава с този въпрос, но той е изпълнен с решимост да защитава интересите на Европейския съюз. В точка 5, под точка 2 на документа на комисията се намира отговор на въпрос на господин Каспари. В съобщението на комисията в точка 5, под точка 2 се говори за възможни мерки за противодействие на дъмпинга, както и за други търговски мерки. Още веднъж казвам, това е точка 5 по точка 2 на съобщението на комисията по въпросите за суровините. Утре сутринта мога да ви изпратя този документ, ако желаете. Що се отнася за действията в сетелто, комисар комисар Хухт е комисарът, който отговаря за този ресор. Но, както вече казах, ние започнахме преговори с САЩ и с Бразилия за 11 редкоземни елемента. В комисията обсъждаме какви инициативи трябва да предприемем във връзка с редкоземните елементи. Оценяваме, анализираме ситуацията, за да видим кои са най-подходящите инструменти в сферата на осигуряването, на снабдяването на Европа с редкоземни елементи. Що се отнася до рециклирането и въпросът зададен от един от депутатите, това, което възнамеряваме да направим в комисията – в рамките на действащото законодателство 40% от отпадъците в Европейския съюз се събират. Комисията смята в лицето на комисар Поточник да предложи да се увеличи събираемостта на отпадното електрическо електронно оборудване, в което се съдържат редкоземни елементи. Също така ще предприемем мерки за улесняване на рециклирането на продукти, които са излезли от употреба. Комисар Поточник ще работи по този въпрос. Що се отнася до мен и що се отнася до действията в сферата на промишлената политика и редкоземните елементи, аз отговарям за постигането на напредък в тази област. Не давам празни обещания но се придържам към ангажиментите, които съм поел, особено ангажиментите, които съм поел в парламента и пред парламента. Аз имам контакти с много парламентарни комисии и съм завоювал тяхното доверие. Ще се придържам твърдо към своята позиция и аз съм се ангажирал пред вас да формулирам конкретни предложения, които отчитат интересите на европейските предприятия и, и граждани. Благодаря ви. Много ви благодарим за добрите новини. Ще седи много внимателно. Благодарим ви за поетите ангажименти. Дебатът е приключил. Сега моля комисар е, Тингер да заеме своето място.